европейско управление и автоматично задействащите санкции ще могат да ни позволят да осигуриме устойчив, устойчив растеж на Европа. Благодаря на господин Гелам. сега преминаваме към процедурата за спонтанно изказване. Госпожа Басеско.